Господин Качмарек, няколко съобщения, които са по, написани на чешки, ще ги прочета на чешки. Господин Успашкич ми каза за някои нови развития, някои нови събития. Предаде ми една молба да се преразгледа решението на Европейския парламент от 2 септември миналата година да се преразгледа неговия имунитет. Ние ще предадем тази молба на Комисията по правни въпроси, която отговаря по тези въпроси. Второто съобщение, което искам да ви направя е, че е на 20 юни Е, доклада на Найл Джо Фарадж беше разгледан от правната комисия. Господин Фарадж се оплака за третирането на неговия имунитет. Решението, което беше взето, беше с 11 за цари Него молбата на господин Фараж е неприемлива. Утре, 5 юли, продължаваме от 5 до 1, е, от 9 до 1 и след това а, според програмата, която е публикувана, имате я и в веб страницата. Закривам заседанието и ви пожелавам лека нощ. Благодаря ви за отличното сътрудничество. Председателя любезно благодари и на преводачите. Лека нощ!